телевизия и ни слушат. С това убеждение можем смело да вървим напред. Имаме едно проучване, което сме възложили, поканили сме експерти. Целият процес на работа, свързан с политиката на сближаване, отчете и демографските аспекти, на проблема. Няма нужда да говоря аз повече. Започваме с експертите, започваме с госпожа Лодовичи, след това ще чуем Алберт Палиос и Ларс Радемахер. Госпожо Лодовичи, вие сте първа. Благодаря, благодаря за това, че ни поканихте, за да представим настоящото проучване. Доста обемно е то. Първата част представлява съпоставителен анализ, а втория том, дебелият том, представлява обобщение на 10 конкретни случая, които сме разгледали. Няколко думи относно целта и съдържанието на това проучване. Идеята беше да си създадем представа за тенденциите, за демографската структура в регионален план и да видим освен това каква е ролята на политиката на сближаване за програмния период 2007-2013 година. Като основната цел беше да си извлечем полуки за следващия 7 годишен програмен период. Ние разгледахме тенденциите на регионално ниво, прочетохме литературата по темата, разгледахме програмните документи за изминалия 7 годишен период. Разгледахме и някои данни, свързани с финансовите разходи, за да разберем колко точно средства са отишли за мерки, които може да са свързани с демографски промени. Впоследствие направихме задълбочен анализ, събрахме данни за 10 конкретни региона. Това са региони, които представят различни социоекономически условия. В тези региони са използвани различни аспекти на кохезионната политика. И накрая имаме заключение за следващия програмен период за политиката на кохезия. По отношение на специфичните тенденции и основните демографски черти. Тук ще представя нещата много набързо. Основното предизвикателство за европейските региони е застаряването на населението. В един от три европейски региона очакваме да има намаляване на населението поради застаряване на населението и ниско възпроизводство. По отношение на застаряването, големия проблем е, че има намаление на населението в трудоспособна възраст и увеличаване на възрастните хора. С други думи, все по-малко хора са на възраст, в която могат да работят, и освен това се налага те да издържат все по-увеличаващ се брой възрастни хора. Това са основните предизвикателства и тук е, естествено тези предизвикателства са свързани с много сериозни социоекономически последици. Международната миграция. Като цяло в Европа международната миграция представлява двигателя на растежа на населението в много страни и региони. Повече от 3 четвърти от увеличението на населението се дължи на нетната миграция в континента. Това са общи тенденции за Европа, но има огромни разлики в нашия континент. Някои региони увеличават своето население, други стават свидетели на намаляване на населението, трети райони стават свидетели на имиграция, други са източници на емиграция, особено някои държави от източна Европа. Там хората напускат, за да си намерят работа в други държави. Има много големи разлики в самите региони. Когато става въпрос за разпределението на населението, има столици, които увеличават своето население. В някои градски райони ставаме свидетели на преместване на хора от центровете към предградията, особено младите семейства с деца, а в центъра на градовете остават възрастните хора или иммигрантите. Има някои по-малки градове, които стават свидетели на намаляване на населението, особено в източна Европа и в периферията на западна Европа. Налице и проблема с периферните селските райони, високопланинските райони, там населението напуска, те са изправени пред сериозен риск от изолация. Ето защо трябва да се предвидят различни политики за различните региони, защото в съответните страни и в регионите има големи разлики. Ето защо има нужда от целенасочени политики, насочени към местните условия. Не знам дали може да видите сега на екрана. Разполагате с доклада естествено. На този диапозитив виждате прогнозите за развитието на населението в регионите на Европейския съюз между 2008 и 2030 година. В светло-синьо са районите, в които вероятно ще има увеличаване на населението. Дали поради естествен приръст или поради имиграция. Вътрешна миграция, която ще компенсира намаляването на населението. В тъмни цветове са онези райони, в които вероятно ще станем свидетели на намаляване на населението. Дали поради намаляване на естествения приръст или поради емиграция. От този диапозитив става ясно, че населението се увеличава в северните части и в западните части на Европа, а в Полша, например, в Централна Европа, в Балтийските страни, в Източна Европа населението намалява. В Южна Европа има някои райони с увеличаващо се население, а други райони стават свидетели на намаляване на населението. Нещата са много различни. Както очаквахме, тези демографски тенденции оказват сериозно въздействие както по отношение на економическия растеж, така и по отношение на социалното сближаване. По отношение на социоекономическите последици, Големия проблем е свързан с намаляването на трудоспособното население. Това означава, че ако не предвидим мерки в тази връзка, ще има по-ниска производителност и по-малък растеж, тъй като по-малко хора ще работят. За да се справим с проблема, би следвало да увеличим степента на участие на трудовия пазар на жените и на възрастните хора. Освен това, трябва да подобрим условията на заето си труд за мигрантите, които идват в съответните страни. Когато става въпрос за социалните последици, проблема е най-вече изолацията и риска от бедност на голям брой групи от населението. Например, възрастни хора, които живеят сами, хора, които живеят в отдалечени или високопланински региони, мигранти. Всичко това води до по-големи разходи за държавната хазна. Когато става въпрос за социални плащания, за пенсии, за здравни осигуровки и така нататък. Всички тези пера от бюджета се увеличават. Ето защо възниква проблем с отговорността у държавите на благоденствието, тъй като населението застарява. Много различни сектори на обществото и економиката са засегнати от демографските промени. До сега разглеждахме най-вече системите на социална защита. Сега обаче насочваме нашето внимание към политиката на заетост, трудовата политика. Повече хора трябва да работят, имаме нужда от нови дружества, нови предприятия, които да произвеждат. Имаме нужда от политика насочена към градоустройството, тъй като вече ви казах какви големи разлики има между градските и селските райони, между столиците и така наречените свиващи се градове. Необходима е инфраструктура между различните региони. Трябва да има достатъчно добра транспортна и информационно-технологична инфраструктура, която да свързва различните региони. Трябва да се изградат необходимите здравни центрове, необходимите образователни центрове и така нататък. Има нужда от действително добри политики на семейно планиране, политики насочени към по-голяма възпроизводителност, към съчетаване на семейния и професионалния живот – Имаме нужда от политика на образование, на обучение, с цел развиване на уменията на трудоспособното население. Онези, които могат да работят по-дълго, трябва да могат да го правят. Би следвало, освен това, да имаме политика на интеграция по отношение на мигрантите. Всички тези мерки са изключително уместни, когато става въпрос за справяне с демографските предизвикателства. Трябва да има и институционални промени. Европейските институции, комисията, парламента, комитета на регионите и така нататък трябва да участват активно. Тези институции вече направиха много. Още от 2005 година насам се обсъжда този проблем. Провеждат се разговори, генерират се данни, статистическа информация, имаме много показатели и данни, които показват какви точно са проблемите на местно ниво. В регламента за структурните фондове се отделя внимание на проблема с застаряването на населението. Има един съответен член, посветен на следващия програмен период, който засяга структурата на населението. В стратегията ЕС 2020 демографските промени също са намерили своето място. Застаряващото население е едно от предизвикателствата за Европа. И сред така наречените основни инициативи присъстват мерки в областта на здравеопазването, в областта на образованието и обучението през целия живот и така нататък. Европейският парламент преди около 8 години започна да обсъжда проблема. Имаме резолюция от 2011 година, посветена на въздействието на демографската политика върху политиката на сближаване. Между другото, Нашето поручване показа, че резултатите е, от, е, от е, мерките са в съответствие с написаното в резолюцията на парламента. Какво е направено на ниво държави членки? Има преработване, е, промени в е, системата на социално осигуряване, в пенсионните системи. Основният проблем тук е доколко тези системи са устойчиви. Задава се въпроса как можем да намалим разходите, защото за в бъдеще се очаква взрив в тези системи. Твърде големи разходи. И напоследък вече се обръща внимание и на така нареченото активно устаряване. На регионално ниво се отделя внимание на тези проблеми благодарение на средства, които се отпускат по политиката на сближаване. Много от тези проблеми има опит за тяхното решаване благодарение на средствата по кохезионната политика. Ролята на, на наместните органи е изключително важна и кохезионната политика също е много важна тук. Повечето от а, средствата, които се отпускат в рамките на различните фондове, като социалния фонд, фонда за развитие на селските райони, повечето от тези средства могат да бъдат използвани за справяне с проблемите. Когато разгледахме средствата отпуснати за решаване на проблема, видяхме, че около 19% от а, средствата по социалния фонд и фонда за развитие на селските райони са изразходени пряко или косвено за решаване на демографските проблеми. Така че много е направено. Дори и това да не се вижда с а, просто око. А, естествено става въпрос за, за фонда за, за регионално развитие, а не за развитие на, на селските райони. Тук на този диапозитив виждате как различните региони разпределят средствата по различните фондове. В по-тъмно са онези региони, които са заделили по-голямата част от средствата си за решаване на демографските проблеми в по-светли цветове са онези, които са заделили по-малък процент от своите средства за решаване на демографските проблеми. Можем да видим и какви мерки са финансирани по Кохезионния фонд. Що се отнася до фонда за регионално развитие, средствата по него са отпускани най-вече за развитие на социална инфраструктура, здравеопазване, образование. за възраждането на градските и селските райони. Освен това, това са основните области, които оказват въздействие върху демографските промени. Фонда за регионално развитие финансира и научната дейност с цел намиране на нови продукти и услуги, които могат да се използват по отношение на застаряващото население. Това са технологични области, които биха могли да бъдат проучени допълнително. По отношение на социалния фонд се финансират мерки свързани с интегрирането на възрастните хора на трудовия пазар, мерки свързани с активното остаряване, мерки свързани с подкрепа за участието на жените на трудовия пазар, както и участието на младите хора и на мигрантите на трудовия пазар. Тези групи от населението са изключително важни, за да се справим с демографските затруднения. Териториалното сътрудничество също играе важна роля тук. Особено когато става въпрос за обмен на най-добри практики и опит. Съществува една програма по Интеррек, наречена DART. Тя е насочена към демографските промени. В нея участват региони от Западна Европа и от Източна Европа и те обменят добри практики, опит в Румъния, например, интервюирахме участници в тези програми и ни казаха, че те са се получили от едно такова участие. Само, че не съществува цялостна стратегия за справяне с демографския проблем. Само в някои страни има такава цялостна стратегия. Тази стратегия включва мерки в различни сектори. Малко, освен това, се знае за, за потенциала на демографските промени. С други думи, прави се нещо без да имаме цялостна стратегия. Много повече може да се направи тук. Двата основни проблема са следните. Много често мерките са частични, няма цялостна стратегия, както вече казах. Освен това, нямаме устойчивост. Понякога има малки проекти и когато финансирането бъде прекратено, прекратява се и самия проект. Когато направихме съответните интервюта, предния предходен период те първа започваше – Ето защо нямахме е, цялостна информация. Всички казваха, че това е проблем, е, че трябва да се направи нещо. Какво се направи в крайна сметка? В последствие. Голяма част от е, структурните фондове бях насочени към засилване на заетостта на различни групи от населението, млади хора, възрастни хора, жени. Финансираше се социалната инфраструктура. Предприеха се мерки, свързани с възстановяването на градските и селските райони. ИКТ е инфраструктурата получаваше по-малко средства, най-вече в по-отдалечени региони, като тези в Северна Швеция, Финландия, например. И за да спазя дадените ми 10 минути, ще се ориентирам към приключване. Няколко думи относно проекта на законодателство за периода 2014-2020 година. Когато погледнем този пакет, ще видим, че дори демографските промени да не са сред хоризонталните цели на новата кохезионна политика, то тази политика е много по-целенасочена. Демографските промени се споменават изрично в хоризонталните фундаменталните цели на стратегическата рамка, принципа на териториално сближаване, който е в основата на новата кохезионна политика, е изключително важен, за да се справим с демографските затруднения, тъй като според него би следвало да се опитаме да решим конкретните проблеми на конкретните региони. Както видяхме, има големи разлики в Европа новия регламент за социалния фонд и за фонда за регионално развитие поставя по-голямо ударение върху устойчивото развитие, върху развитието на градските райони, като са заделени специални средства за това. Обръща се специално внимание и на най-отдалечените райони. По отношение на Европейския социален фонд, той поставя по-голямо насърчаването на активното устаряване и върху социалната интеграция. 20% от средствата трябва да отидат за намаляване на бедността и за социална интеграция. Тук още веднъж може да се открие връзката между мерките и стремежа да се решат демографските проблеми. Има някои инструменти в регламента, които биха могли да улеснят приемането на интегрирания подход за справяне с демографските проблеми. Например, мерки насочени към развитието на, местните райони, интегрирано териториално инвестиране, е, и развиването на интегрирани операции и съвместни планове. Всичко това като, като мерки е насочено към създаването на, на, на интегриран подход, е, интегриран подход за координация, който е много по-полезен. В заключение трябва да кажа, че кохезионната политика и структурните фондове са едни от основните инструменти за подкрепа на регионите, когато става въпрос за справяне с демографските проблеми, тъй като ударението пада върху социалното развитие на местна почва и подходът е много годишен. Т.е. има време за структурна намеса. Въпреки всичко, натрупания опит до сега показва, че хората осъзнават, че проблема е на лице, но мерките са частични и не са дълготрайни. За да се подобри съответно ефикасността на кохезионната политика, трябва да се отдели по-голямо внимание на европейско ниво на демографските промени. Това е една от е, хоризонталните цели в кохезионната политика, като целта е да се начертаят конкретни оперативни цели. Регионите трябва да участват е, във възможно най- голяма степен, но трябва да има подход на интеграция, на координация, като се е, предвиди участие на, на всички нива в е, държавите членки. Трябва да се отдели по-голямо внимание на публично-частните партньорства. Стана ясно от проучванията, че в някои райони са привлечени частни лица за, за решаване на проблемите. Важно е да се насърчават новите подходи за справяне с проблема. Трябва да сме по-дейни. Демографските проблеми създават и възможности. Може да се създадат нови пазари за, за нови услуги, за нови е, продукти. Старите хора, мигрантите имат умения. Те не търсят само социални помощи. И ако осъзнаем тяхната стойност, те ще допринесат за растежа и за социалното сближаване. Само, че всичко това трябва първо да се осъзнае. Трябва да се разберат проблемите в тяхната същност. А добрите практики, натрупания опит трябва да се разпространяват сред всички. На местна почва местните заинтересовани лица трябва да знаят как да прилагат тези политики. На местно ниво обаче хората имат нужда от подкрепа. Те трябва да знаят как да се заемат с проблемите. Не на последно място трябва да подобрим и системата на наблюдение, на надзор. Трябва да се събират нови данни, статистическа информация, за да знаем точно какви са проблемите на всяко ниво на интервенция. И ми остава диапозитива, каква може да е ролята на европейските институции и на Европейския парламент. Европейските институции би следвало да работят за по-добрата координация между различните политики, които се прилагат на местно ниво. Трябва да се търси един по-деен подход, да се търси възможността за партньорства, да се провеждат разговори, дебати. Малко се оценява ефикасността на политиките за справяне с демографските затруднения. Ако няма оценка ние може и да си предприемаме съответните мерки, но няма да знаем дали има полза от тях. Ето защо трябва да се действа в тази насока. Освен това, повече научна дейност, за да се знае какво точно трябва да се предприеме. Трябва да се генерират данни, статистическа информация, да се подпомагат местните власти, за да можете да са по-подготвени да се справят с различните аспекти на демографския проблем. И накрая, Европейския парламент, ами той е изключително важен, защото той представлява гражданите. Той може да стимулира комисията, комитета на регионите, да се ангажират малко повече с проблема. Например, Парламента може да призове държавите членки и регионите да отделят по-голямо внимание на демографските проблеми. Това може да стане в рамките на оперативните програми и в така наречените споразумения за партньорство. Парламента може да призове комисията и държавите членки да осигуряват техническа подкрепа на всички заинтересовани страни в местен план. Парламента може да призове комисията и държавите членки да работят за генерирането на статистическа информация, на данни. Парламента може да работи за провеждането на диалог с цел повишаването на осведомеността за този проблем. Защото демографските проблеми са свързани с много различни е, по-малки проблеми. И те имат много различни аспекти. Може да се канят на семинари, представители на регионите, евродепутатите могат да провеждат разговори в своите избирателни райони по всички тези въпроси. Комисията Реги може да прави съвместни срещи с други парламентарни комисии от Европейския парламент, например Комисията по правата на жените, Комисията по заетост, тъй като тук равенството на половете е изключително важно. Комисията Реджи може да се ангажира с разговори и с Европейската комисия. Благодаря ви много и се извинявам, ако съм говорила твърде дълго. За съжаление ще трябва да помоля следващия експерт да кара малко по-енергично, защото започваме да закъсняваме с времето. Hola. Pues, Hola. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la Добър ден на всички. Благодаря много за поканата. Много е приятно, че съм тук и че мога да споделя моите виждания за демографското положение и перспективите в това отношение пред Южна Европа, Португалия, Испания, Италия и Гърция. Ще се опитам да говоря по-накратко. И ето ви представям схема на демографската ситуация – някои основни данни, южноевропейските страни, са страни с ниска ръждаемост. Средната стойност е 1,5 дете. Друга характерна черта е, че има много висока продължителност на живота 78-79 години за мъжете, а за жените дори повече. Тоест, ниска ръждаемост и е, висока продължителност на живота. Освен това, в е, последните 10 години там се наблюдава и приток на е, лица от трети страни, т.е. високо ниво на иммиграция. Съжалявам, че не виждате картата в момента, но Испания, Португалия, Италия, Испания и Италия особено е, са приотили много иммигранти от 1998 е, до 2007 година. Северноевропейските страни, за съжаление, се отличават т.е. южните страни, извинете, се отличават с много високо ниво на безработица, много по-високо от други европейски страни. 25% в Испания е тази цифра. А също така, младежката безработица е изключително висока. В Испания се посочват цифри като 50% за младите хора между 20 и 25 години, е, които нямат работа. Друго е, много впечатлително елемент от данните, с които разполагаме, е, че в тези страни населението във възрастова група 50 до 64 е под 50%, е, т.е трудовоактивното, трудоспособното население е, мал, е малък процент от населението. Значи е, ниска ръждаемост, висока прожителност на живота, висока безработица и е, нисък процент на трудоспособно е, население. Какво ще се случи в бъдеще? Ръждаемостта няма да се промени. Тя е, беше ниска по, в годините на економическия бум. Економическата криза направи нещата още по-трудни, така че едва ли ще се променят тези цифри. А, много иммигранти се заселиха в тези страни, но в момента реално има повече емиграция, т.е. населението ще намалее. Освен това, в бъдеще, в близките 10 години, в Испания всъщност има по-висока смъртност, отколкото ръждаемост. Тоест, огромна смяна в е, парадигмата на демографската картина. Много се дискутира въпроса и в пресата, и от политиците, и обикновено се задават три въпроси. Какво ще се случи, когато ще намалее населението? Е, емиграцията. Проблем ли е? Лошо ли е това, че ще излязат хора от страната, ще, излязат, е, ще излезе човешки ресурс, особено млади хора, т.е. губим ли човешкия си капитал? И третия въпрос е, кой ще плаща пенсиите на едно застраряващо население, когато няма млади хора, когато няма работни места, кой ще работи, за да се покрие сметката? Нека да се опитам сега да ви отговоря аз на тези три въпроса. Първо, какво, първият въпрос. Какво ще се случи, ако продължи да намалява броя на населението? Нищо сериозно, според мене. Не смятам, че трябва да се притесняваме прекалено от е, тази тенденция. Би следвало да се простим с клишетата, че има идеална ръждаемост, т.е. 2,1 деца на жена, т.е. че това е, е темпа, с който може да се, на ръждаемост, който ще възстанови населението. Ако е, има много висока смъртност е, и 2,1 деца средностатистически няма да са достатъчни за възстановяване на броя на населението. Тоест ние трябва да сравняваме ръждаемостта с продължителността на живота. Хората живеят по-дълго, раждат се по-малко деца и тези два фактора всъщност ще задържат стабилен броя на населението. Европа всъщност е водеща в политиките си за ефективно поддържане на броя на населението, защото ръждаемостта е намаляла, но броя на населението е останал стабилен, защото има повече емиграция и е, хората живеят по-дълго. В семейството в момента има по-малко деца, но всъщност това означава, че това семейство има и по-висока економическа производителност в такъв смисъл се отделят повече средства за пенсии. Те могат да покрият е, необходимостта от плащане на пенсии на повече хора. Така че, когато има висока производителност, няма нужда да се безпокоим, че ще се случат е, трагедии с броя на населението. Разбира се, е, че трябва да се насърчават е, семействата да имат деца, но въпросът е коя е демократич... демографската структура, която дава възможност да се плащат пенсиите. От една страна е добре да се раждат деца, но ако половината от сега родилите се деца ще живеят много по-дълго, и в момента деца раждат е, възрастовата група между 25 и 40 и когато си млад в е, трудни економически времена и потенциално се смята, че ще живееш 100 е, години и няма да можеш да се възпроизведеш социално, по-скоро е необходимо да се а, търсят, не е, абсолютната необходимост не е само да се раждат а, деца. Разбира се, могат а, да раждат а, хората деца, ако же, желаят, но всъщност последиците са много по- силни за отделния човек, отколкото чисто економически последиците от раждаемостта. Въпросът с емиграцията. какво наблюдаваме в момента, какви са данните. Хората, които напускат е, Европа, всъщност са влезли в Европа относително скоро, нямат големи економически е, перспективи и се връщат в собствените си страни. Тоест не бихме казали, че от Европа е, излизат огромен брой в, да речеме, испанци. Така че и тази тенденция няма да има голямо отражение. Ние трябва пак да преосмислим а, отношението между емиграцията и демографията. Говори се, че Испания ще се изпразни. от, е, от към испанци и на тяхно място ще дойдат емигранти. Много емигранти идват в Испания. И в същото време, е, когато имаше активен трудов, е, трудов пазар, и е, испанците имаха възможност да си намерят работа. В момента има едно изгубено поколение, което не може да има работа, но и иммигрантите излизат от страната, защото и за тях няма работа. Така че в зависимост от економическите условия се определя и броя на емигрантите в страната. По въпроса за пенсиите, кой ще ги плаща? Едно застаряващо население всъщност не означава нищо лошо. Това означава, че има по-висока продължителност на живота – с 4 месеца се повишава тази производителност на всяка изживяна година. Т.е. на всеки 10 години ние получаваме 2 години в повече продължителност на живота. Т.е. вместо деня да е 24 часа, денят е 27 часа, да речем. Ето това означава всъщност тези цифри. Така че ние трябва да мислим за възрастта по един много по-гъвкав начин. Не можем да разделяме така възрастовите групи, така както сме го правили до сега, защото един човек, който в момента е, е на 65 години, е активен по различен начин от е, човек на 65 години преди 30 е, години и е различен от човек на тази възраст след 30 години нивото на, здраво, на здраве, на е способност няма да е същото. След 30 години нещата ще са различни. Увеличаването на продължителността на живота означава, че имаме повече време за семейството си, за бащите си, за дядовците си, за прадядовците си. Тоест има много голямо ниво на взаимопомощ между отделните поколения. В момента семейството има четири поколения деца, бащи, дядовци и прадядовци. И много по-често се случва вече да, децата да имат прадядовци, бъдеще е, ще има много повече правнуци. Тоест, е, ще има е, своего рода един така постоянен руче или поток на хора, осигуряващи помощ в семейството. А що се отнася до е, възрастните, които натрупват е, известни придобивки, те ги отливат надолу към младите поколения. Става дума и за възможности за подкрепа и в е, частно измерение, и в социално такова. Така че Въпросът с пенсиите се решава по различни начини. В южните страни връзките в семейството са много силни и в тези взаимоотношения между поколенията е ясно, че е, семейните връзки ще бъдат такива, че различните е, нива в семейство или поколение ще могат да си помагат едни на други. Разбира се, е, не казвам а, че това е лошо, напротив, трябва да се използва максимално. А кой ще плаща за пенсиите? Експертите трябва да направят така, че пенсиите да се а, пригаждат към демографската реалност, а не обратното. Тоест не следва да броим колко души са в трудоспособна възраст и колко души не са в трудоспособна възраст, а да отчитаме какво допринася всеки отделен човек. Няма нужда да броим колко са хората, трябва да отчитаме приноса. Тоест да се повишава производителността. Ако можем да го направим, няма нужда да се притесняваме, че е, голяма, е, че частта на трудоспособното население става все по-малка. Тоест трябва да се повиши нивото на заетост и да се създа, и това да става за всички поколения. Децата, които се раждат в момента, много вероятно ще живеят дори до 100 години което е, означава, че е, на 55 годишна възраст е, не може да работят само половината от тях трябва да се повиши е, пенсионната възраст. И тогава ще има и различен отговор на въпроса кой ще плаща за пенсиите. Тоест, ние трябва да разглеждаме економическите проблеми, а не демографските. Да инвестираме в е, повишаване на производителността, за да не се прекъсва цикъла в Европа, т.е. по-малка деца, по-голяма продължителност на живота, но всяко поколение е по-продуктивно от предходното, което повишава нивото на благосъстояние. Така че нека да разглеждаме демографските проблеми от различна гледна точка, с различни параметри. Мисля, че трябва да престанем да правим прогнози за бъдещето, като правим извадки от цифрите за населението, без да отчитаме факта, че някой, който сега е на 70 години е, е много по-различно състояние от е, човек на 70 години след 50 години. Така че трябва да виждаме економическите предизвикателства, работни места, образование и така нататък. Младите хора, които работят, е, все още живеят в семействата си, трябва да могат да се върнат е, в е, производството с добро заплащане, да се увеличава производството. А тези, които са на 35-40 години и имат вече заетост, а не могат да имат деца, там трябва да помагаме, защото това дългосрочно би, било, би дало отражение. включително и на чисто личното им благосъстояние. Благодаря ви за вниманието и се надявам, че се... успях да ви убедя, че не следва да се притесняваме тол- толкова много от демографските проблеми, а трябва да разглеждаме по-внимателно економическите такива. Благодаря. Сега госпожа Радемахер. Ja, vielen Dank ähm, für die Einladung. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Благодаря за това встъпление. Малко съм очуден, че съм тук. Учените в областта на комуникациите рядко биват канени да говорят по въпросите на демографията или на кохезията. В това проучване се говори за насърчаване на участието на жените. Okay. Frauen fördern können ähm, auf ihrem Weg in Gründung да се помогне на жените, които искат да създадат а, фирми. Знаем, че демографските тенденции създават повече възможности за жените. Жените в Германия и в други страни работят по-дълго и това влияе върху възможностите им за създаване на бизнес. И това може да бъде альтернатива. Ако искате да има повече жени в тези традиционни области. Проучването, което искам да представя, е колективно изследване. То се основава на предложение направено от съвета на жените в германския клон Уникредит това, което ще представя, отразява ситуацията в Германия. На мен ми е трудно да правя сравнения в Европа. Идеята е жени, които са на ръководни длъжности, да наставляват млади жени, които искат да създават и развиват бизнес – в Германия имаме агенция на федерално ниво, което обаче има ограничен бюджет. Следователно, на тях им е трудно да се свържат с всички жени и има публично-частно партньорство. Федералната служба се намира в провинция Баден-Вюртенберг. Има малък бюджет и е под шапката на Министерството на економиката. Сега самото проучване. Все повече жени, което противоречи на общите тенденции в Германия, е, участват в тази дейност, но жените е, предприемат е, действия, които противоречат е, на общоприетите тенденции, когато жените започват бизнес, те не се ориентират към рискови области. Това обаче не означава, че не постигат успех. Интересно е да се проучи личността на жените, които започват бизнес, кое ги е накарало да започнат. И в това проучване основният акцент е поставен върху наставничеството – от гледна точка на методологията започнахме да си взаимодействаме с Агенцията за подпомагане на жените. И това, това е организацията, на които предоставяхме консултации. Данните не са събрани, и достъпът е, до данните е труден, тъй като има финансови пречки и има голямо търсене за наставници, както мъже, така и жени. Ако жените искат да получат подобна помощ, трябва да им помогнем да избегнат типичните грешки в процента. Броят на отговорилите 424, е средната възраст е 40,5 години. Жените започват бизнес по-късно от мъжете, т.е те имат по-висока квалификация и като че ли по-дълго са обмисляли бизнеса, освен това са, го, са обсъждали идеята с повече хора. Въпросът е дали предприемат следващата стъпка към практическата реализация. Основните сектори са услугите като цяло, това е показано в оранжево на диаграмата, е, това са различни услуги, като е, чистене, различни пакети, услуги. Е, предполагам, че и вие като мен бихте искали в финансирането да участват повече хора. Жените се насочват към дейности, които, както те ги наричат, имат творчески характер. Обикновено жените е, са учили социални е, науки, не по-малка степен е, природни, също така много жени създават е, фирми в областта на рекламата, комуникациите, е, медиацията. Като общо правило, за тях е, това е най-важният аспект на бизнеса, който създават. Жените не искат да зависят от никакви фактори, предпочитат гъвкавостта, която им предлага този статут. В, смятат, че им е трудно да съчетават личния с професионалния живот в, при традиционните професионални дейности. Ако погледнете едно проучване само в Германия през 2009 година, ще видите, че 60% от, от създалите фирми в Германия са били безработни преди да, съз, да започнат бизнес. И разбира се, жените по-трудно се впускат в собствен бизнес. Те държат на баланса между личния и професионалния живот. Много мъже започват бизнес и през първите няколко години те трябва да вземат решение за баланса между лични и професионалния живот. При жените не е така. Те не, е, не започват бизнес, ако това ще повлияе на баланса между личния и професионалния живот. По-нататък, системата за израстване. Дали жените смятат, че получават е, достатъчна подкрепа? Е, как възприемат структурите, които са създадени за това? Според тях има някои аспекти, които са важни за жените и не са включени в програмите в Германия. не се обръща достатъчно внимание на тези аспекти, които са важни за жените според тях. За разлика от мъжете, които започват бизнес, те смятат, Известно е, че мъжете са по-самоуверени, че са по-добре в състояние да представят проекта си пред инвеститорите. И това е, е свързано с е, неблагоприятни последици за жените. Е, това е което ги спъва в желанието им да създадат нови предприятия. Жените са по-скептични относно създаването на фирми, относно идеята за... И всъщност това е идея, която се потвърждава от наставниците. Те, Те казват, че ситуацията е по неблагоприятна, отколкото самите жени си представят. Интересното е, е, че съществуващите програми не са широко известни. Много жени биха искали да ползват услугите на наставници, но не знаят към кого да се обърнат. Не знаят кои са потенциалните им партньори. В Източна Германия има много такива примери. Там много жени казват, че дори не са знаели за съществуването на такива възможности. Онези, които инвестират, получават добра възвръщаемост на усилията си. Те получават помощ в областта на данъчните услуги, финансовите, правните аспекти на създаването на бизнес. Помагат им не само местните търговски камери, помагат им и индивидуалните наставници. Има ясни тенденции в областта на атмосферата и климата на предприемачеството. Южните части на Германия осигуряват най-малко подкрепа за жените, именно в, а в най-много помощните получават в северна и източна Германия, може би това е свързано с традиционната представа за ролята на жените в семейството. Още един аспект, който ни беше много интересен. Както казах, аз съм специалист по комуникации и ми беше интересно да видя дали социалните медии са оказали някакво влияние върху е, предприемачеството и създаването на нови фирми. Оказва се, че социалните медии не влияят е, на жените. Те може понякога предлагат маркетингови платформи, но те не се използват за, за създаване на контакти и намиране на партньори. Според проучването ни, е, мрежовите е, структури са област, на която трябва да се обърне повече внимание. Интересно е да видим какви контакти са създавали жените, които са постигнали е, успех. След е, малко ще приключа. Е, имам няколко примера и съм включил в документите и резюме. Всъщност, е, ние не сме получили вашите слайдове, каза председателката. Ако разполагате с тях в електронен вид, ще бъде интересно да ни ги изпратите. Е, същото, също му обаймам и към колегата от Барселона. Благодаря ви много. Изслушахме резултатите от проучванията, които поръчахме в парламента и слушахме експерти, които представиха взаимно допълващи се резултати. Сега давам думата. Първо дамите. Ich hatte das Vergnügen und die Ehre für den, ähm, für den Regi und für das Parlament in Initiative. Благодаря, госпожо председател. За мен беше удоволствие и чест да напиша доклад за демографските промени е, от името на парламента. Онова, което чухме е изключително поучително. Каза се, че демографските проблеми не са само риск, те са и възможност. Даже представляват много различни възможности. Казахте, освен това, че много от новородените днес ще доживеят до 100 години. Е, много се радвам за тях и аз искам да доживея до 100 години, само че ми се иска да съм здрава, освен това. Много мерки начертаваме в проекто доклада. Радвам се, че демографските проблеми вече са неразделна част от структурните фондове, от кохезионната политика. За предишния период това не беше така. Сега обаче регионите отделят все по-голямо внимание на демографските проблеми. Аз съм от един много богат регион, Бавария. Дори в Бавария обаче ставаме свидетели на емиграция, в някои места хората напускат, защото няма работа. Работа се предлага в големите градове. Хората, които живеят на село, извън градовете, са в тежко положение. В Бавария правителството се опита да реши проблема само, че някои райони са напълно обезлюдени, а други се пълнят с хора. Не може обаче всеки да отиде в града, защото ако всички отидат в града, трябва да има нова инфраструктура, трябва да се построят жилища за тези хора. Мисля, че като цяло ние сме на прав път. Стига да не прекратим разискванията днес. Трябва да продължим да говорим по тази тема, по тези проблеми. Няколко думи за ръждаемостта. Искахте подробности относно Южна Европа. Погледнете обаче Норвегия, страна, която не е в Европейския съюз. В Норвегия ръждаемостта се увеличи, защото нямаше проблем да се съчетава семейния и професионалния живот. Това е един от основните проблеми в това отношение. В Норвегия има много училища, много детски градини, инфраструктурни мерки бяха предприяти. Жените могат да оставят децата си на нещо като занимаване в рамките на компанията, която работят. И няколко думи за жените, които основават компании. Много често в миналото те се опитваха да направят нещо подобно, но в крайна сметка не успяваха. И изпадаха в много тежко положение. Така че трябва да сме предпазливи тук може и да е нещо добро да се създават компании от жени, малки предприятия, но това няма да реши проблемите на всички. Ето защо трябва да, да променим баланса на равенството. Трябва да има равни възможности за всички на трудовия пазар и не само. В къщи също трябва да има равенство. Господин Ламбърс Ван Нистелрой. Goed, aan het eind van het jaar met zo'n eh,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 и не мисля, че на тази динамика е било обърнато внимание. Мисля си за значението на новите методи за комуникация – е, по-възрастните поколения започват да ползват широколентов интернет и други видове а, е, технологии. Това означава, че не винаги е необходимо да живееш в голям град, за да бъдеш активен участник на пазара на труда тъй като и в по-малките населени места се предлагат разнообразни услуги. В 5.30 трябва да отида да дам интервю, но ще се върна, защото атмосферата тук е много положителна и мисля, че заседанието ще бъде много плодотворно. Много ви благодаря Съжалявам, че вашият колега не е тук. Той представлява Националния статистически институт на Холандия. Мисля, че от особено значение да има добро сътрудничество между различните научни институти защото по този начин се осигурява обмен на информация. Виктор Бощинар. Виктор Бощинар, Благодаря, госпожо председател. Трей контрибуции, care mi se par... Благодаря. На уважаемите участници, тримата оратори представиха три различни аспекта на проблема. От една страна, това доказва, че Европейския съюз на 28-те страни става свидетел на доста различно демографско положение. Предизвикателствата са различни. Бавария и Скандинавия представят една картина, а Испания, Португалия, Италия, Румъния, България, те представят съвсем друга картина. Разликите са големи. Без да съм социолог, нека да ви дам гледната точка на една по-бедна държава Румъния. Ще кажа нещо, което не беше споменавано до сега. Между другото, ако решим тези проблеми, демографските проблеми, ще решим много от проблемите на нашите общества. Економическата криза влуши още повече положението. Населението намалява като цяло. В страните от Южна Европа обаче населението намалява и защото населението, т.е. хората мигрират. Европейските граждани от тези страни отиват да търсят работа в други държави, по-богати държави членки. За отделната личност това е добро, но за обществото не е, защото представлява изтичане на мозъци. И така стигам до отговорността. Много от обществените услуги губят от своето качество. Много от управленските органи не са на необходимото ниво поради това изтичане на, на мозъци, на кадри. Ако образованието е по-лошо, това означава, че ще имаш по-малка възможност да получиш работа за бъдеще, независимо дали става въпрос за твоята собствена страна или за друга страна. Ниското здравеопазване от друга страна пък означава, че има по-ниска продължителност на живота. В Румъния имаме много по-висока от когато и да било детска смъртност. Този феномен трябва да се разгледа много внимателно. На следващо място безработицата и най-вече младежката безработица. Тя подкопава доверието, надеждите на младите хора. Често се споменават Испания и Италия, но и в Румъния има много млади безработни хора. Липсата на перспективи на, на работно място води до това, че човек не желая да създаде семейство, защото създаването на семейство струва много пари. Ако нямаш работа, ти концентрираш цялата си енергия върху намирането на работа, върху създаването на някаква кариера. Всичко това води до една а, политика до, до едно общество, което е общество на, на отделните индивиди, на самотните вълци. Хората обръщат гръб на, на семейството, съответно намалява ръждаемостта и връщането на демографския баланс се превръща в една химера. Трябва да се намалят, освен това, дисбалансите между градските и селските райони. В Румъния, например, има цялостен напредък, но възможността за младите хора в селските райони да завършат университет е много малка. Съответно, те не могат да си намерят високоплатена работа. Само 4%, даже по-малко от 4% е, от селското население завършва университет. Това са данни, които съответстват на тези от 30-те години на миналия век. Съответно, за младите хора няма перспектива. Това от своя страна води до огромно прахосване на човешки ресурси. Обществата ни се здобиват с много хора, които не са квалифицирани, могат да работят само най- нежеланата работа, най-низкоплатената работа и всичко това се прехвърля като ефекта на, на доминото върху другите сфери на обществото. Испанския учен тук спомена крайните економии – до какво доведоха те? До намаляване на средствата за образование и здравеопазване, до намаляване на средствата за, за публичната администрация. Това може и да е разбираемо само по себе си, но от гледна точка на демографията последиците тук са катастрофални. Защото по този начин се създаде един нов модел на общества, модел, който прилича много на този от началото на 20 век. И много не присъщ на онова, което трябва да обществото в началото на 21 век. Е, информационния век. Всяка държава членка е оставена сама на себе си, независимо от средствата, които се отпускат по кохезионната политика. И на последно място. Много е важно да има нови инвестиции в страни като Румъния, България, новите държави членки. Много често има високотехнологични сектори, за които липсва работна ръка в тези държави, защото работната ръка просто не е достатъчно квалифицирана. Хората са се приспособили към нестабилната трудова среда, те са готови да приемат всяка предложена им работа, а за обществото проблема е видим. Една чужда компания като Мерцедес, например, идва да инвестира в Румъния, защото разходите за труд не са толкова големи. И Мерседес казва, имаме нужда от инженери, само че ние нямаме необходимите инженери. Ето защо ние сме обречени на по-слабо развитие. Не знам дали само една държава членка може да генерира всички необходими средства, за да се обърне тази тенденция. Политиците не обичат да казват горчивата истина. До сега Европа не е имала обща имиграционна политика. Европа е изправена пред много сериозен демографски проблем. Статистически данни можем да цитираме безкрайно във времето, но статистиката се създава за да отговаря на целите, които преследваме. Липсата на истинска европейска политика в областта на, на, на миграцията, на, на демографията, води до това, че нямаме хора, които да заемат празните работни места. Погледнете западните економики. Кой заема работните места в тях? Е, мигранти от трети страни или мигранти от Европа, макар че те не могат да се нарекат мигранти, дори и на Дейвид Камерън да му се иска. Тези работни места в западните европейски държави се заемат от хора, които са готови да, да работят а, такава работа, защото местните не желаят да го правят. Връщам се на, на предишната си теза. Имаме нужда от обща стратегия. Демографията може да се превърне в а, много голям проблем пред оцеляването на Съюза в световен план. Погледнете Китай. И няма нужда от повече примери. Китай променя сега своите демографски политики, Ние променяме нашите пенсионни системи. Какво да кажем за Китай? Китай има нужда от пенсии за 800 милиона души. Ето защо е необходимо стратегическо, дългосрочно мислене. Ако само се преструваме, че намираме отговори, ще стигнем до грешните отговори. И се извинявам, че говорих толкова дълго. Мария Иригоен. Благодаря. Много съм е, благодарна на професор Бестеви, който ни представи професор Истеве, извинете, който ни представи своите гледища и картата, е, която видяхме. Много съм благодарна за това, че и той проявява оптимизъм. Интересно ми е какво а, смятате за бъдещето. Колко а, в момента семейства работят, за да могат да издържат и е, пенсионерите. Знаем какво се случва с безработицата, безобра... безработицата за младите твърдите, че не е проблем демографската картина, но преди няколко дни излезе една статистика за големите градове, където е съсредоточено населението в Испания. И въпрос, проучването е било за териториалната и социална кохезия. 1,7 милиона от 80 милиона домакинства се е, така, водещия в домакинството е човек над 65 години. Огромен е и брой на хората, които живеят сами над 2 милиона жени и 420 хиляди мъже. Така че хората, които са съставлявали е, едно домакинство през 70-та е, година в Испания, са напълни различни от е, състава на едно домакинство в момента. И 55% в момента нямат деца. И промените настъпиха толкова бързо, че се питам какви ще бъдат промените в бъдеще, особено за големите градове. В Южна Европа тези неща върват много бързо. Янс Нейлсон, Съвсем накратко. Две неща искам да кажа имах политическата отговорност да лансирам регионалните програми в Северна Швеция. Участвах активно в този процес. Знаех какво направихме ние. Ние формулирахме предизвикателствата по отношение на демографията. След това развихме стратегиите, след това написахме програмите и предприехме мерките, които може и да не са били прак пряко свързани, но все пак са били насочени към решаването на проблемите. Имаме райони в Северна Швеция, където няма бързи промени. През последните 75 години населението намалява непрестанно. И това е нещо естествено. Ясно е, че младите хора искат да избягат от тези безкрайни гори в Северна Швеция. А сега имаме и машини, няма нужда от толкова хора да обработват тези гори. Какво да правим тогава? През последните 25 години се случиха две неща. На първо място, минното дело в Северна Швеция се разраства поради разрастването на световната економика. Ние произвеждаме почти цялата железна руда на Европа, така че хора пристигат в Северна Швеция. Това обаче са много странни работни места, защото хората живеят на едно място и летят всеки ден до мястото, където работят. Второто нещо, което направихме. Заложихме на университети, на висше образование. Не става въпрос само за, за големите градове. Аз говоря всъщност за много малки градове, които обаче са много големи в Северна Швеция. Така направихме тези градове привлекателни за младите хора. И на трето място има една ясна тенденция да се увеличава иммиграцията. Швеция, например, е водеща сред приемащите сирийци в момента. Северна Швеция, например, е с а, отворени а, възможности, готова е да прегърне, да приеме всички тези хора. Това е една възможност за нас да привлечем млади хора в дългосрочен план. Благодаря. Just like to, to... Използвам тази възможност да ви задам последния въпрос. Разбираме ли защо в европейските общества младите хора търсят а, работа, която так, а, някой трябва да им предложи? И а от друга страна в Европа има части, в които хората създават фирми. Проблемът е може би в Испания, в страни като Испания, където младите чакат някой да им създаде работни места. Също така има случаи, в които 3-4 поколения в едно семейство живеят от помощи – В Испания бабите и дядовците помагат на младите, които нямат работа или са загубили работата си. А нормалното е младите да помагат на старите. Ситуацията е нова и не сме много сигурни какво точно трябва да се направи. И сега ще дам думата на тримата оратори, в каквато последователност искате, за да коментирате или да отговорите на въпросите. Comments which were very interesting. Uh, there are four issues that I think came up. Благодаря. Очертаха се четири въпроса. На първо място ръждаемостта и политика за нейното насърчаване. Разбира се, можем да говорим дали имаме нужда от повече деца или не, но хората трябва да могат сами да решават колко деца да искат. И ако погледнем политиката в различните страни, на страница 36 на доклада там се вижда, че ръждаемостта е по-висока в северните страни, в Скандинавия и във Франция, където има политика в подкрепа на баланса между семейен и професионален живот. Това е ясно. Ако искаме да увеличим заетостта сред жените и ръждаемостта, има нужда от специална политика. Второ, техническите новости. Технологията в днешно време осигурява нови, нови начини за предлагане на услуги за най-отдалечени райони, за възрастни, за лица с увреждания. Ето това е област, в която може да се инвестира електронно обучение, електронна администрация. Ние трябва да инвестираме в тези неща. Могат да се разработват нови услуги, нови пазари, защото възрастните са потребители. Също и в туризма, например. Има нови начини за предлагане на туристически услуги на възрастни, на лица с увреждания – и тази и това заслужава допълнително, допълнителни проучвания. Е, и, имаме нужда от е, емпирични е, данни и техния анализ. Т.е. трябва ни повече данни, повече анализ за това, кое дава резултати, кое не. В противен случай има опасност всеки да си води своя политика, а, обаче между тези видове политика да няма взаимодействие. На трето място. Отражението на кризата. И това е действително най-тежката криза от 30-те години на миналия век. Още не е ясно какъв ще бъде дългосрочният ефект. Някои говорят за дългосрочен ефект. Говорят, че това не е просто конюнктурна криза и тя може да се отрази върху демографските а, аспекти, продължителност на живота, ръждаемост, влушаване на а, здравословното състояние. Трябва да видим за какво точно става дума. Ако е просто обедняване на населението, може би последици, вредните последици, тежките последици ще могат да се ограничат. Друг въпрос е свързан с миграцията. Вярно е, че в някои страни от източна Европа високо квалифицирани млади хора напускат страната, която се лишава от квалифицирана работна ръка. Има страни като Литва, в които е прията политика за привличане обратно на квалифицираните младежи, които се връщат с нови умения и помагат на страната. И тук има а, примери за добра политика. Проблемът за самонаетостта за младите хора и жените – това може да бъде една от областите, в които да се увеличи заедостта. Проблемът е, че младите и жените нямат достъп до кредит, така както имат мъжете. Те нямат бизнес мрежи, които да им помагат. Имат много повече трудности при развиването на бизнес, бизнеса в сравнение с мъжете. Ако не се занимаем с тези проблеми, младите хора никога няма да започнат да създават бизнеса, така както го правят мъжете number of, of older people living alone, which is increasing. It is true that... <laughs> Друг проблем е свързан с това, че се увеличава броя на хората, които са над 85 години и са с, с, с а, лошо здраве. Кой, кой се грижи за тях? Обикновено това са жени. Какво ще. Как да помогнем на тези хора? Това са все проблеми, които очакват решение и те са свързани с демографските тенденции. Вярно е, че има економически предизвикателства. Проблемът е, че трябва да преосмислим подхода си към пазара на труда. А, жените трябва да работят, а не да си стоят у дома. Нужно е здравеопазване за възрастните и различно различно използване на технологиите. Така, кой е следващите? Предполагам, че ще трябва да бъда много кратък по въпроса за ръждаемостта. Очевидно има нужда от широка гама политики, за да имат жените повече деца. И разбира се, говорим за съчетаването на е, семейния и професионалния живот. Но не можем да очакваме чудеса. Защо го казвам? Защото днес е, има жени, които няма деца и това е по няколко причини. Увеличава се брой на тези, които не искат деца. Това отразява промяна в ценностната система. В миналото децата бяха гаранция за бъдещето. Има различни типове бракове. Хората смятат, че бъдещето е обещаващо и защо трябва да си го проваляш, като раждаш деца. Освен това, много хора искат да имат деца, но нямат партньори. И aquí podemos decir, bueno, vamos a hacer políticas para conciliar la vida familiar. La... Много хора просто нямат партньор. Съчетаването, говори се много за баланс между професионален и личен живот, но няма политика за това как да, се, да помогнеш на хората да си намерят партньор. Звучи е, несериозно, но, но не е. В страните, в които има повече равенство между мъжете и жените, броят на хората, които имат партньор и броят на хората, които имат деца е по-висок. 40% от мъжете в Испания между 25 и 40 нито са жени, нито живеят с партньор. Има голям брой хора, които живеят с партньор, но не искат деца. Ето тук кризата дава своите отражения, трябва да им помогнем. Те си мислят, ми ще трябва да почакаме а, за деца. На трето място има хора, които казват, сега не му е времето. И после изведнъж става, ми много е късно. А защо е много късно? Защото когато жената стане на 40 години, забременяването все повече се затруднява. И ако въобще има деца, то е едно. В Испания проблемът не е, че жените раждат малко, а че въобще не раждат. Има жени... 75% от жените на 50 години имат по две деца. 25% от това население няма да има, няма деца и няма да има деца. Жените, които нямат деца, нямат, защото нямат партньор. И защото не са попаднали в е, ситуация, която благоприятства раждането на деца. Така че проблемът не е само това, че не искаш деца. Нещата са много по-сложни. que nos ayudará a pagar las pensiones, sino sobre todo para evitar los efectos a edades avanzadas de vivir 100 años sin haber tenido descendencia. Porque esto de vivir solo o no solo lo podríamos empezar a relativizar, pero es verdad много хора се замислят какво ще стане, когато доживееш до 100 и нямаш семейство. Ще, ще бъдеш толкова, ще остарееш и заднъж няма да има на кого да се обадиш по празниците. Мисля, че ние трябва да направим нещо, за да помогнем да се увеличи ръждаемостта. Благодаря. Мисля, че моите колеги отговориха толкова изчерпателно на въпросите, че аз, е, че за мен почти не остана какво да кажа. И така, приключихме с тази част от дневния ред. Благодаря още един път на госпожа Лудович и на другите двама експерти, които ни представиха много идеи, разшириха представата ни и знанията ни в областта на демографията. Благодаря ви. Надявам се, че това не е последната ни среща. Демографията, независимо от това дали я схващаме като проблем или не, ще си бъде част от дневния ни ред. Сега давам думата на Франсуа Алфонсин. Благодаря, госпожо председател. Става дума за доклад по една не толкова традиционна материя, т.е. европейски регламент, който ще създаде мерки за един европейски пазар на електронни съобщителни услуги. Т.е. да стане Европа свързана защо е необходима една подобна инициатива. Най-вече, защото достъпа на различните предприятия до електронни услуги и без затруднения е основно предпоставка за развитие на Европа и ние в никакъв случай не сме постигнали максимума. Този пазар е много разпокъсан с много различни условия, включително на регу... за регулация, за разпределение на чести... Е, частоти и регулаторни е, органи. Това се е, отразява и върху достъпа до услугите, и върху цените, и за използването, недостатъчното използване на капацитета на мрежите. И когато говорим за възможности за свързване, знаем, че те се отразяват на всички услуги, които имат нужда от такива възможности, като логистика и други подобни. И е, за момента се търсят мерки за е, установяване на единен европейски пазар. Е, считаме, че предложението ще помогне най-вече е, граничните райони, ще помогне на трансграничното сътрудничество в това отношение, да се уеднакват офертите, независимо от коя страна се предоставят, да може да се координира предоставянето на такива оферти трансгранично. Също така ще се стимулират и инвестициите в този пазар е, което за нас е, е като Комисия за регионално развитие е основен момент. Е, защото не би следвало да създаваме условия развитието да се случва само в най- населените райони, а по-скоро да търсиме рентабилност за инвестиции и в по-отдалечени за да може да се осигурява и достъп до цифрови услуги и други възможности. Доклада, който представям, ще допълва текста на препоръките на комисията. Ще формулираме препоръки е, също за възможности за предоставяне на цифрови услуги по цялата територия на Европа. Две основни неща са включени в измененията. Идеята за разпространяване на капацитета за достъп до новите технологии в е, цялост в Европа, по цялата територия на Европа. И също така има изменения, които така коментират факта, че хармонизирането в е, момента е, се изразява с много сил, засилена търговска дейност и е, с опасенията, че в момента едно хармонизиране и един контрол ще доведе до ограничения на свободата на интернет по факта, че операторите ще е, могат да предоставят услуги, за които ще искат плащане услуги по интернет. И именно за да не се получи това, аз лично не считам, че текста дава достатъчно гаранции това да не се случи. В зоните, където е много по-трудно да има подобен достъп, се създава риск е, тези, които най-много е, зависят от подобни услуги, да е, бъдат да имат оферти само за твърде ограничен брой услуги. И в такъв смисъл ние трябва да гарантираме достъпа до интернет услуги за всички, да няма ограничения за тези, които, опера, за които операторите считат, че не са достатъчно рентабилни офертите. Ето това са така основните измерения на моето предложение, които ще предложа на вашето внимание. От социалистите мисля, че няма кой да се изкаже констата Йенс. uh... Съвсем накратко, аз не съм докладчик в сянка по този въпрос, но проявявам интерес. Всъщност трябва да проявяваш интерес, когато живееш в Северна Швеция. Това е район, който е изключително рядко населен. Участниците на пазара не успяват в този район да доставят онова, което се търси от гражданите. В Швеция се казва, трябва да има широко лентови услуги в цяла Швеция. Само, че компаниите казват, не можем да го направим, не можем да предложим такъв интернет, защото там няма достатъчно население. И след това се оказва натиск. Мисля, че трябва да има политически мерки, да има политическо решение, колкото и да е неприемливо това. Не може да се работи само за генериране на печалба. Дори и да се генерират загуби, трябва населението да има достъп до, до подобен интернет, до подобни услуги. А големите играчи на пазара не си вършат работата, те искат само да печелят. И ето защо трябва да има мерки. Дали ще са на европейско ниво или на национално ниво, няма значение. Трябва обаче да има такъв интернет навсякъде. Благодаря, господин Ламберц. Ehm, Господин, госпожо председател, благодаря. Темата е изключително важна и ни връща и към дискусията за демографските предизвикателства, защото според мен, е, е за да можем да се справим с такива предизвикателства, трябва да има и достъп до мрежата. Много е добре, че нашата комисия излиза с становище по този въпрос. Света се променя непрекъснато. В момента, в който се смениха възможностите да се доставя интернет не по кабел, а чрез сателит, всичко се смени и то в много голям мащаб помислете си сега какво можете да вършите с мобилния си телефон в момента. И няма никакво значение дали сте вързани през сателит или с кабел. Мисля, че трябва да има един пределно общ подход и текста трябва да отрази това. Пилар Дел Кастилио също работи по тезата, че трябва да се търси и намаляване на тарифите. Много по-низко трябва да е заплащането за ползване на интернет и мобилен интернет. Цените е, се вдигат, защото всъщност провайдерите си заговорничат. И в момента, в който успеем да направим пробив в този заговор, и цените ще тръгнат надолу. Трябва добре да се обмислят е, нещата да се реши кое са основни е, услуги и е, също така да направим е, необходимото да не раздуват максимално компаниите своята печалба. Разбира се, че всички трябва да имат достъп до интернет. Ние трябва да се борим за неутралност на мрежата. В някои страни членки има много завишен интерес към така наречените специални услуги. Те имат и съответни доставчици на тези услуги, които са водещи. Но ние трябва да засилим действието на вътрешния пазар, да осигурим възможност на компаниите да действат по цялата територия на Европа. Искам да ви благодаря за текста, защото аз считам, че той е в много голям интерес от работата на нашата комисия. Председателката, благодаря. Не виждам никой друг да иска да се изкаже. Общо взето ние се приближаваме към края на нашият мандат и искам да кажа следното. През цялото това време ние сме се старали да даваме становища по всички регламенти за единния пазар, защото е, единния е, пазар е така една неизследвана територия в Европа и е добре ние да можем да отчитаме и последиците от развитието му за достъпа до услуги в е, региони и територии, които много често са доста отдалечени. Именно и този доклад придобива важност по тези съображения. Колегите могат да се, изпо... Е, се възползват от възможността да обогатят текста посредством изменения. Също така ние можем да допринасяме за своята политика чрез използването на съответните финансиращи инструменти. В случая ще се даде възможност да се подобри достъпа до интернет услуги. Въпросът за неутралността на мрежата е нещо, за което Европа е страдала от дискриминация от дълго време. В момента използването на сателитите се надяваме, че ще е, преодолее този проблем. Така че използвайте останалите два дни, е, за... в които можете да подадете изменения. Последния срок е 27 декември по обед. Итре ще гласува през е, феврари ние през януари трябва да излезем с становище, защото в противен случай няма да можем да направим нищо. Просто ни ограничава графика през... Франсуа Алфонсо, искаш ли нещо да добавиш? Не, благодаря, госпожо председател. Отбелязах си изказванията на колегите. Много е, важно е за мен факта, че темата е важна за регионалното развитие. Ако искат колегите да подадат е, изменения, са добре дошли. Добре, и с това можем да преминем към последната съществена точка от нашия дневен ред. Господин Николас Мартин вече е при нас и можем да започнем. Става дума за разяснения, които се надяваме, че комисията ще ни даде за това как да се справяме по-ефективно с делегираните актове и актовете за изпълнение. Надявам се, Николас, че е, трябва да отчитате винаги факта, че ние ще прекъснем своята работа заради изборите и трябва да отчитаме е, и какво ще води това, докъде ще доведе това, давам ви думата. Thank you very much, Chair. Благодаря, госпожо председател. За 5-10 минути ще се опитам да ви представя делегираните актове, актовете за изпълнение и сроковете за работа, които комисията предвижда. Сега вече разполагаме с законодателна рамка на ниво с законодатели. Тя трябва да бъде допълнена с вторични е, нормативни актове. Искам да ви припомня какви са тези делегирани актове, актове за изпълнение. Те са свързани с различни правомощия. Самите актове от друга страна са свързани с различен процес на приемане и това оказва влияние върху времето за тяхното приемане. Делегираните актове допълват така наречените несъществени елементи от базовото законодателство. Тези актове се приемат от комисията и влизат в сила след определен срок от време, като цяло два месеца, ако няма възражение от Европейския парламент или от съвета. Актовете за изпълнение имат за цел, където е необходимо да задават условията, едините условия за изпълнение на базисния акт. Те се приемат от комисията без процедура на комитология или са обвързани с процедурата на комитология под формата на нов комитет, където се използва или консултативната процедура, или процедурата по разглеждане. Ще говоря за делегираните актове, където парламента има пряка роля, тъй като парламента може да спре влизането в сила на един делегиран акт, като възрази в съответните срокове. За актовете за изпълнение парламента няма пряка роля, но получава информация чрез обичайния процес на прехвърляне на документи, когато документи се изпращат от комисията към държавите членки по силата на процедурата на комитология. Основната цел на комисията е да гарантира, че цялостната правна рамка за новия период е напълно напълно готова и то максимално бързо, това означава, че всички видове актове за изпълнение, е, делегирани актове трябва да станат готови максимално бързо. По отношение на делегираните актове има ограничено време за действие поради парламент парламентарната вакансия и ето защо нашето планиране отчита този проблем. Нека да ви представя сега планираните срокове за делегираните актове те са очертани в този документ, който ви е раздаден. Какво направихме? Опитахме се да определим кои са нашите приоритети по отношение на делегирани тактове и по отношение на правомощията. Най-важните идват на първо място. Най-важният според комисията е етичният кодекс по отношение на партньорството. Ето защо смятаме, че този акт трябва да се приема и да влезе в сила максимално бързо защото той е изключително важен за процеса на програмиране. Ето защо ние планираме този акт да се приеме в началото на януари. Трябва да кажа в самото начало, че за да се гарантира, че актовете ще се приемат максимално бързо, са положени много усилия нагоре по веригата. Започнахме в началото на 2013 година с неофициални срещи на експерти. В тях участваха представители на държавите членки, представители на парламента също бяха поканени. Целта беше да се подготви почвата за делегираните актове и за актовете за изпълнение и тази работа сега е предвижена нагоре по веригата и можем да работим бързо. Това въжи за етичния кодекс и за другите видове сфери. По отношение на етичния кодекс, вече сме провели консултация с експерти и предвиждаме комисията да приеме този делегиран акт с етичния кодекс към него на 7 януари. Съответно, парламента и комисията ще получат информация за това приемане на 7 януари. Това е основният ни приоритет. На второ място в един значителен блок от а, пълномощия, които ще дадат с втория делегиран акт. Миналата седмица и тази седмица проведохме срещи с експерти, за да можем да преминем през съдържанието и за да гарантираме, че сме максимално добре подготвени. Този делегиран акт покрива различни теми, както виждате от документа, има тук много различни теми, свързани с финансовите инструменти, с резерва за онези, които се справят най-добре, за... има теми свързани с операции, които генерират приходи и така нататък, аудит, се справяне с проблемите, внасянето на колекции. Това са много важни теми, които допълват базисния акт в тази област и комисията смята, че е много важно всички тези актове да са приети в началото на програмния период. Ето защо ние искаме да се покрият всички тези области в един делегиран акт. Какво планираме тук? Акта трябва да се приеме от комисията до средата на февруари тези два делегирани акта, етичния кодекс и втория пакет, който току-що описах, ще бъдат приети в такъв срок, че да имаме поне два месеца преди лятната вакансия, т.е. вакансията на парламента поради изборите. Идеята е всички тези документи, всички тези актове да са приети преди парламентарната вакансия. Имаме други актове, които не са чак толкова важни. Трябва да има делегиран акт за иновационните действия в областта на устойчивото развитие. Тук има пряко управление от страна на комисията. Това е приоритет, който не е чак толкова голям, но ние планираме да приемем този акт колкото се може по-бързо в началото на март, ако всичко тече по мет и масло, парламента ще бъде уведомен в предвидените срокове и вероятно, т.е. най-вероятно ще може да се приеме този акт преди парламентарната вакансия. И сега вече темите, които не са чак толкова важни. Те могат да изчакат до второто полугодие на следващата година. Какви са тези теми, публично-частните партньорства, където има даване на правомощия. Тук се включват и докладите по отношение на нередностите, възстановяването на неправомерно отпуснатите суми и така нататък. EGTC, показателите за оценка също, още една важна тема. Това е нашия план за действие. И смятаме, че по силата на този план, основните елементи трябва да бъдат на лице, основните актове трябва да бъдат приети в съответните срокове. И за да е пълна картината, нека да кажа няколко думи за актовете за изпълнение. Както вече казах, има някои актове за изпълнение, които нямат нужда да бъдат обвързани с инструмент по комитологията. Те обаче трябва да бъдат приети. Става въпрос за актове, които определят регионите, в които може да има инвестиции за създаване на работни места и за растеж. Тук ще се приемат и съответните средства за тези цели. Определят се основните суми, точните суми за регионите, за държавите членки, възоснова на програмите за партньорство – за ETC регламента тук се определят и програмните области. Всичко това ще се появи в началото на следващата година, в началото на феврари. Тук няма комитология. Имаме тук а, някои много важни актове за изпълнение, които са необходими за програмирането. Основният приоритет а, тук са актовете за изпълнение, които са свързани с процедурата на комитология, например моделите за оперативните програми. Има някои ключови аспекти, освен това, с системата за проследяване и категоризация във връзка с измененията в климата. Това са най-големите ни проекти. Целта е да преминем и към новия комитет, комитета за ESI е, фондовете. Това трябва да стане до средата на януари. Ако положението позволи, комисията ще приеме този акт за изпълнение, след като се получи мнението на съответната комисия до средата на февруари. На второ място, другите изпълнителни актове, които покриват някои модели и условия. Тук се включват подробности, свързани с съхранението на данни и така нататък. Тези актове ще бъдат прияти малко по-късно. Идеята е това да стане до края на март. Това е по същество срока за приемането на различните видове актове. Целта е до приемането на програмата държавите членки да разполагат с пълния набор от правила, които проистичат от делегираните актове и актовете за изпълнение, правилата, които са свързани с конкретното изпълнение. Естествено, ние искаме да работим с парламента по отношение на делегираните актове, за да гарантираме е, безпроблемността тук. Искаме да се работи е, с цел максимално бързо да влязат в сила съответните актове. Ако парламента и съвета кажат, че няма да имат възражение, ние естествено ще можем да създадем рамката дори по-рано от предвиденото. Готови сме да приемем всякакви предложения за това как можем да работим в дух на тясно сътрудничество, за да постигнем тази важна цел. Председателката. Днес взехме решение докладчик за актовете за делегиране и изпълнение, по-точно докладчиците, да бъдат а, хора, които познават а, проблематиката. Вие споменахте правилото за липса на възражение. Знаете, че искането трябва да дойде от комисията, т.е. трябва да има добре обосновано искане към парламента и съвета, за да можем ние да отговорим на вашето искане. Разбира се, ние ще проведем разискване в парламентарната комисия и ще положим максимални усилия да дадем положителен отговор. За кои от актовете за делегация ще поискате подобна процедура от нас? По-конкретно кодекса за поведение в общ интерес е той да влезе в сила максимално бързо. Както знаете, в основния акт се казва изрично, че той не може да се прилага с задна дата. Ето защо смятаме, че ще бъде добре да влезе в сила максимално бързо. Втория делегиран акт ще обхваща широк кръг правомощия и може би там няма да бъде лесно процесът да се ускори, защото ще е необходимо и парламента и съветът да направят своите проучвания, така че той едва ли ще може да влезе в сила бързо. Но в подготвителния етап можем да обсъдим доколко е реалистична възможността. Ламбер, ти ще си сътрудничиш с комисията, за да се види каква е възможността за процедура а, на мълчаливо съгласие. Разбира се, между институциите ще има активно взаимодействие и комисията ще подготви тези процедури. Ламбер искаше да каже нещо. Не, не иска. Ян иска да се иска. Може би не съм разбрал нещо, затова моля предварително за извинение. Но процедурата е ясна, ако няма възражения. Каква е процедурата, ако има възражение? За нас това е много важно. Може би сте го обяснили, но аз не съм разбрала. Колегите са изпратили тази бележка, подготвена от Европейската комисия. Там са описани всички стъпки, но може би е добре да се обърнете не към мен, защото аз може би не съм най-компетентната. Мигел ще обясни. Процедурата е преста изложена много ясно в правилника. Тя не е толкова лесна. С няколко думи. След като акта за делегация бъде обявен в пленарна зала, започва да тече срок от 2 месеца. Той може да се удължи а, с, а, инфо, с уведомление от страна председателя на парламентарната комисия към съвета и комисията. Процедурата за уведомление може да се поиска от комисията, когато изпраща акта за делегиране. Това означава, че съветът и парламента трябва да реагират преди да изтече двумесечния срок. Така че приемането на акта за делегиране е, става с конкретна процедура. Ако не бъде предложена процедура от комисията, два месеца след обявяването на акта в пленарна зала, акта за делегиране се, възприем, се счита за прият. Ако искаме да променим нещо, което не ни харесва, ако искаме да оттеглим делегирането на правомощия, правилника предвижда процедура. Парламентът приема предложение за резолюция, в която се отправят предложения към комисията за една или друга промяна, или пък се оттегля правото за делегация. Да, предложението за резолюция се подготвя от комисията, приема се в парламентарната комисия и се влиза в пленарната зала. Ето това е процедурата. При актовете при актовете за делегиране нашето възражение може да бъде а, от а, всякакъв характер. В тази а, годината е особена. Нещата са по-сложни делегирани актове 1 до 3 ще бъдат прияти от сегашния парламент. Ако получим нещо до март, няма проблем. Ако има обаче възражения, актът ще бъде прехвърлен за следващия мандат. Ян, на теория Европейската комисия може да изпрати акта до март, но това но той може да бъде прият по обичайната процедура само ако бъде изпратен до февруари. Ако бъде изпратено през март, не може да се проведе нормалната процедура. Защото последното пленарно заседание е през април. В средата на февруари е, могат е, да бъдат е, е, изпратени последните актове. Да, Мигел. Разбира се, има междуинституционални споразумения с комисията и парламента. И там пише, че най-късно до 13 март могат да се представят актове за делегиране в пленарна зала на теория до април. От... Ние можем да възразим през април. Ако имаме резерви обаче и Актът е представен на последното пленарно заседание. В предложението за резолюция са, могат да се включат предложения към Европейската комисия. Разбира се, комисията ще трябва да ги отчете, да ги вземе предвид и да ни ги представи отново през юли. Благодаря. Интересуваме член 78 делегиран акт ли е? Не видяхме по директивата, не го видяхме в списъка. Не знам защо. Действително не е толкова амбициозно проекто закона, не е с толкова голямо обхватно приложено поле, но все пак аз също искам да попитам Николай да, ако можете да отговорите. Регламента EGTC. Намерението на комисията, да, прав сте, не е в списъка. Можем да ви дадем данни за трите е, регламента CPR, ERDF и ETC. За тях е, става дума за делегирани автове за показатели за оценка и докладване. И по тази причина не сме го формулирали като основен приоритет за това кога трябва да бъде изготвен. Е, като се има предвид ограниченото време, с което разполагаме, решихме, че можем да го оставим не като основен е, приоритет. Е, разбира се, не темата не е приоритетна, а последващите действия, които се налагат. Така че това може да се остави за да бъде довършено от новия парламент след прекъсването. Ако мога да коментирам и другите въпроси. Мигел правилно каза, че когато се сключи интер... между институционалното споразумение, ще се отчитат и съответните а, теми и дати, но първите три е, делегирани акта ще бъдат приети, ако няма възражения в рамките от страна на парламента или на света ще бъдат, ще бъдат прияти в е, рамките на този мандат и ще могат да влязат в сила. А ако парламента или съвета подадат е, възражение, естествено, делегирания акт няма да влезе в сила. Комисията има различни варианти за действие. Единият е да изготви нов делегиран акт, е, където да отчете проблемите, които са предмет на възражение и съответно ние трябва да подадем ново уведомление и така нататък. Във всички случаи това ще остане в ресора на новия парламент, което потенциално е проблематично, защото създаваме правомощия за разпоредби, които би следвало да влязат в сила преди лятото. Затова ще продължим да дискутираме с цел да намалим до минимум риска за повдигане на възражения, които да застрашат влизането в сила на делегираните актове. А процедурата по спешност сама по себе си няма отношение към това. Тя има възможност незабавно да се публикува и да влезе в сила един делегиран акт, но в регламента за общите условия това не се предвижда, така че няма нужда да го обсъждаме. Другия вариант е да има ранно одобряване, когато парламента и съвета могат изрично да посочат, че не възнамеряват да повдигнат възражения, да, го, да уведомят предварително, че в цялата процедура те няма да имат възражение. Специално за делегирания акт за етичния кодекс ни се иска да разберем дали това ще е възможно, дали и двете институции са е, готови да работиме в тази посока. Не виждам други коментари по този въпрос и по изказването на Николас. Ако нямате желание да се изкажете, благодаря. Естествено и двете страни се ангажираме да поддържаме тясно сътрудничество по тази тема. И накрая информация за решенията взети от, курди... от координаторите. Решихме, ако ще има доклад по собствена инициатива от Комисията по бюджетите, за сега няма одобрение от Председателския съвет, но ако се одобри, тогава НП и АЛДИ трябва помежду си да решат коя група ще поеме този доклад. За делегираните изпъл... и актове и актовете за изпълнение е, ще назначим за докладчици докладчиците, които водеха и докладите по основните регламенти. А за публичните изслушвания решихме, имаше по предложение на координаторите се взе решение да направим още евентуално едно изслушване за договорите за партньорство, ЕНП ще излезе с писано предложение, което да представим на председателският съвет. Това е. Следващото ни заседание, не помня датите, някъде ги записах на 22-23 януари. Нямам съобщения по точка разни, никой не е искал да се изкаже, така че с това можем да приключим заседанието. Навън ви предлагаме да се присъедините към нас в 18 часа на един коктейл, т.е. ако желаете всъщност, заповядайте в 6. Значи, нашия коктейл ще бъде в 6, не 6 и 30. Е, весела коледа, честита нова година и се надявам да ви видя на коктейла. Благодаря.